Bien, mesdames, messieurs, gagnez vos places, s'il vous plaît. Да, може би. Много ви моля, вземете местата си, господин Кома. Господин председателю, закъсняваме и за да спестим време, предлагам дали да не обединим някои от гласуванията. Смятам, че повечето са за тези предложения, които са тук и ако можем да ги обобщим, ще спестим време. Благодаря ви за това предложение, господин Калман. Първо, сложихте ли си картите в машината за гласуване? Дайте да провериме. В момента опитваме дали работи. Съоръжението. Липсват ни два гласа. Двама от колегите са в... не са натиснали копчето. Трима. Бон, е eh bien, deux d'entre vous avec двама останаха, двама останаха, които не са гласували. Аз съм гласувал, значи още един или една. Господин Гайер, три, про, три трансфера, бюджет 2018 секция глава 3. Може ли да ги гласуваме едновременно? Благодаря, господин председателю. Да, три различни трансфера са предложени тук. Сумите също са различни. 12-тия трансфер е свързан с административния бюджет. Комисията предвижда средства за Европейското училище в Франкфурт Аммайн, като средствата ще се увеличат с 4,6 милиона евро. Те ще се вземат административния резерв. ЕЦБ все още не поема част от разходите за Европейското училище. Не е ясно на какво се дължи това и кога ще се сложи край на това положение. Другите две категории са свързани с категория четвърта от външната политика. От една страна се предвижда трансфер на 13 милиона евро от инструмента за стабилност и мир – и прехвърлянето ще стане за сметка на инструмента за европейско добросъседство. Другия трансфер е в категорията четвърта също. Говорим за три трансфера. Сумата е значителна 143 милиона за плащания. 184 милиона от бюджетните кредити за поети задължения, като ще се подсили хуманитарната помощ, за да се предотврати хуманитарната катастрофа в региона на Руга на Африка. Може би няма да може изцяло да се предотврати тази криза, но поне да се смъкчат последиците й като говорим за кризите в Ирак и в Сирия. Друг трансфер, той обхваща трансфери 15, 16 и 17 от различни ам, източници в тези сродства, но 16 и 17 са от ам, е, сходни източници от като тези средства идват от, една, от един и същи бюджетен ред и се вливат един и същи бюджетен ред. Не знам защо тук са разделени. Така или иначе, по гледна точка на съдържанието нямам никакви възражения и по двата трансфера. Пет е, трансфера. Можем ли да ги е, гласуваме глобално? Наведнъж. По този начин ще спечелим време просто. Комисията съгласна ли? А, не сте съгласни. Добре. La Commission a-t-elle des, des précisions à apporter à la question de M. Gaillard qui ne comprenait pas Господин Гайер не знае защо има два реда. Съвсем набързо да отговоря на Съвсем накратко на въпрос на господин Гайер, защо имаме два различни трансфера за тези три кризи. Това е изискване, проистичащо от финансовия регламент. Всяка криза трябва да обхваща отделно предложение за трансфер. Това е причината, иначе можеше всичко да бъде включено в един трансфер. Не, е въпросът е е, по 15, 16, 17 трансфер са свързани с най-същата криза, хуманитарната криза е, в региона на Руга на Африка. А, а вие взимате тези средства от различни места, от а, фонда за спешни действия и от инструмента за предприсъединяване. Тези от спешния резерв а, са разделени на две. Не знам защо това е така. Тук е и въпросът защо нещата стоят по този начин. Има три трансфера, защото има три отделни кризи. Първата криза е с Руга на Африка, втората криза е за Ирак и третата криза е за Сирия. Може би объркването идва от това, че има по-малка сума за преразпределяне, предложена от комисията и сумата е от, и, от ИПА, но а, това е също сума, която спада към трансферите, разбирам. Voilà. Alors, je vais mettre au voix. И така, първи трансфер номер 12, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Bon, mais scrutin est ouvert. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Явно има една карта, която нещо не захваща. Край на гласуването. 26 за, 3 против но Сега, 14-ти трансфер. Моля го. Край на гласуването. Прието с 22 гласа за 4 против. 15 трансфер, моля гласувайте. Край на гласуването. 26 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. 16 трансфер, моля гласувайте. Всички ли гласуваха край на гласуването? 27 за и 1 въздържал се. 17 трансфер, моля гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 1 въздържал се. Сега господин Таран с следващите 7 трансфера, които може и да не се гласуват предвид сумите, господин Тарант. Благодаря, господин председателю. Можем да приемем трансферите, разбира се, но трябва да внеса и яснота във връзка с последните трансфери, свързани с Комитета на регионите. Бюджета е повече от една прогноза. Прогнозата показва а, предрича това, което би могло да се случи в бъдеще, но бюджета включва и поетите ангажименти, свързани с прогнозата, така че договореното в крайна сметка да стане реалност. Това е един философски въпрос, с който този комисия трябва да се занимае. А, иначе да ви уведомя за важните промени в Сметната палата и нейните разходи. 469 евро е първата сума, която ще, е, с която се предвижда за представителни функции и да се покрият разходи, свързани с честване на годишнина на сметната палата. През две, за бюджет с 2017 те не се планирали това празненство. Идеята се е породила по-късно и господин Йохан Парц е от Естония. Той знае как се организират партиите и му е необходимо финансиране за едно такова празненство. 60 хиляди струва самото празненство, но Детския център ще получи 25 000 евро, за да, за да си построи и кухня. Но въпреки всичко, аз ще остана положително настроен и ще накарам колегите да одобрят тези трансфери. The, lost your microphone, Mr. President. Je vous demande pardon. А, не ви чуват, господин председател. Така, вие представихте седемте трансфера, с които трябва да се занимаем. Няма задължение за гласуване предвид размера на сумите. Мога ли да смятам, че приемате с по препоръка на докладчика. Искате да гласуваме, така ли? Господин Фимче. Е, eh bien, nous allons voter. Еми, щом искате, ще гласуваме. Може би блок да ги гласуваме. Господин Финч, приемате ли да ги гласуваме анблок? Да решим, че вече тяло да... Има суми, на които се противопоставям, но в... и предпочитам по-отделно да гласуваме трансферите или пък вие решете. Вие сте председателят. Аз ще последвам вашия съвет. Аз, аз така абсолютно зачитам разнообразието. Демократично общество живееме в демократична институция. Не бих искал да останете неудовлетворен. Така че, нека да гласуваме първият трансфер 03А17. Моля, гласувайте. Tout le monde a voté. Le scrutin est 24 за 3 против. 04 а 17. 04 а 17. Моля, гласувайте. Eh bien, scrutin est ouvert. On va a voté И... Non, tout le monde n'a pas voté. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 за, 3 против. 06А17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 3 против, 07C17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 3 против. 08C 17, моля гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 3 против. 08 вече е гласуване но пропуснахме 05C17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 за, 3 против и 09 17. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 21 за, 3 против. Nous passons au crédit relatif aux immeubles. И сега сградния фонд. Запознали сте се с доклада на госпожа Холмер. Господин Таран а, предложи два трансфера. Много късно, на 30 или 31 август ще ги гласувам. Имате думата, господин Таран. Ако ме съветвате да ги преместя за 31 август, можем да го направя, да го направим. Нека да не смесвам днес нещата, защото тези трансфери не са толкова е, лесни. Елмър Брок е тук, откакто е роден и не е получил нито един медал, но ам, Сметната палата има намерение да отличи своите служители, които работят там от 20 години. Non, mais écoutez, nous en, nous restons. Добре, айде да спрем до тук, защото и тъй, тъй ще гласуваме на 30 или 31 август, т.е. веднага след лятната вакансия. А сега сградния фонд. И две операции, свързани с Европейската служба за външна дейност, закуп закупуване в Колумбия заедно с Финландия. Ще делим ная, ще делиме сградата. Имате ли някакви предложения? Госпожа Холмер е за. В такъв случай, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за, 2 против, двама въздържали се. Второто закупуване за европейската делегация в Гана, заедно с Германия. Докладчика подкрепя. Можете ли да гласувате? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа и 3 против. Съжалявам, че трябваше да закъснеем, но просто въпросите, които имахме да разглеждаме, бяха много важни. Следващото ни заседание е на 30-31 август и на 14 септември. Много приятен курорт и летна вакансия.